Следващата точка от дневния ред е, е изявление на съвета и комисията за напредъка във връзка с обратното заселване на задържаните в Гуантанамо и във връзка с закриването на затвора. И сега давам думата на представителя на съвета. Господин министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, както всички знаете, Евросъюза прие с удовлетворение обещанието на президента Обама за закриване на центърът в Гуантанамо. Това бе направено още на следващия ден от неговото стъпване във власт и след това бе ратифицирано от двете европейски американска страна на 15 юли миналата година. Ние сме привърженици на идеята за прилагане на върховенството на закона и зачитането на човешки права. Средните щати също твърдят същите тези неща за себе си и в резултат на това бе взето решение Гуантанамо да бъде закрит, тъй като започна изведнъж да служи на пропагандната машина на Алкайда. Цяла година изтече от тогава. Нещата не се оказаха толкова лесни, колкото си мислихме. Можем да цитираме много примери във връзка особено с бивши затворници от Йемен. Те не можеха да бъдат изпратени незабавно в, в родината си, например. Това е просто един пример. От друга страна, този въпрос е изключително противоречив вътре в самите Съединени щати, но така или не иначе за щастие администрацията на Обама упорства. Упорства в намерението си да затвори Гуантанамо, въпреки опозицията в Конгреса и сред редиците не само вече на републиканците, а и на самите демократи. Ето за това някои затворници от Гуантанамо вече излязоха от затвора, от центъра в Гуантанамо и ще бъдат подложени на съдебен процес. Един от тях, един от тях е един от материалните извършители на атентатите от 11 септември. Ние в контактите и обмяната на мнение с Съединените щати и в неотдавнашното посещение на специалния пратеник Дан Рид на Съединените щати, той е бивш завеждаш връзките между САЩ и ЕС, а днес в момента е натоварен именно с логистиката на затварянето на центъра в Гуантанамо. Той посети неодавна Брюксел и изрази своето и изрази своето съпричастие към европейската загриженост относно това, че се задържат хора без е, съдебни процедури, съдебни присъди. Ето това е нашето становище, което се оказва споделено от Съединените щати. По отношение на връзките между парламентаристи в междузаконодателния диалог ЕС САЩ, вие, предполагам, господа евродепутати, сте имали възможност да защитите същите тези позиции. Аз мятам, че ние в ЕС изпълнихме нашата част от споразумението което бе записано в съвместната декларация, за която говорих преди малко. Даже някои държави членки вече приеха да дадат подслон на бивши затворници от Гуантанамо. И в момента, може би, бихме могли да цитираме някои конкретни данни, Швейцария дори, която е наш партньор, също се включи и става дума за общо 16 бивши затворника. Условията по това дали да се приеме или не бивш е, затворник от Гуантанамо, тези условия трябва да бъдат определени от съответната държава членка приемник. Ние, разбира се, сме склонни да си сътрудничим и да подпомогнем щатите в това тяхно смело решение да затворят Гуантанамо, тъй като това бе в разрез с най-елементарните човешки права. Ето, за това сега е наш ред да съдействаме за реалното му изпълнение. Разбира се, пак почертам, че това е решение суверенно и индивидуално такова на всяка държава членка. Сега, сега в момента има 240 задържани. Поточно имаше, когато президента Обама дойде на власт. 44 от тях вече са вън от затвора. И в заключение, госпожо председател, искам да кажа, че Гуантанамо е много трънлив момент от нашите презокеански отношения. Договори, т.е извинете, преговорите се водеха в дух на разбирателство и мълчаливо подразбиране, че никога в бъдеще няма да допускаме подобно нещо. И за това, за това до голяма степен Евросъюза изигра важна роля и направи възможна тази промяна в затворническата политика на Съединените щати, в конкретния случай с Гуантанамо поне. в съвместната декларация САЩ-ЕС е записано, че ще се уточни набор мерки, които ще бъдат спазвани в бъдещата ни борба против тероризма. Всички сме заинтересувани, разбира се, тук в Евросъюза от закриването на Центъра за задържане в Гуантанамо и ще подкрепяме тази наша позиция. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин министр. Господин комисар, имате думата. Госпожо председател, почитаеми депутати, Европейският съюз, това число Европейската комисия, последователно настояват за закриването на Центъра за държане в Гуантанамо, както беше споменато е създадена двустепена система за закриване на системата. Първо, значи, заключенията на съвета по правосъдие и вътрешни работи и второ, посредством съвместното изявление на Европейския съюз, държавите членки и Съединените щати за закриването на базата и бъдещото сътрудничество в борбата срещу тероризма от 15 юни 2009 година. Заключенията на съвета и обща декларация казват ясно, че решението за приемане на бивши затворници и определенето на статута им попадат изцяло под изключителното решение и отговорност на приемаща държава членка. Бившите задържани могат да имат достъп до мерки за рехабилитация в държавите членки в съответствие с приложимото национално законодателство. В контекста на изявлението председателя на съвета на 16 юни миналата година написа писмо на съпредседателя на работната група за закриване на центра в Гуантанамо бяха изложени принципите на международното право, свързани с борбата срещу тероризма. Там се казва категорично, че трябва да се гарантира достъп до правосъдие, до справедлив процес и забрана за изтезанията. Бяха проведени дискусии по борбата с тероризма и международното право. Според комисията тези гаранции са много важни, тъй като те допринасят за по-добро разбиране на значението на върховенството на закона и правото в областта на правата на човека, хуманитарното право и правото на беженците. Европейския съюз е против смъртното наказание и се намесва в трети страни, в това число Съединените щати. Европейската комисия ще обсъди подходящи мерки в случай, че бъде произнесена смъртна присъда срещу, срещу затворник от Гуантанамо. Комисията оценява предприятите от президента Обама стъпки за закриване на базата и се надява, че в бъдеще ще бъде постигнат допълнителен напредък. Благодаря, господин комисар. Сега ораторите от името на политическите групи. Господин Сала Франка от името на НП. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Да, когато говорим за затворниците в базата Гуантанамо, имаме няколко важни точки. Президента Обама каза, че ще затвори базата в Гуантанамо за година и това изтече на 22 януари и идва да докаже, че в политиката е по-лесно понякога да се правят обещания, отколкото да се изпълняват. Както казаха председател, пред, Испанското председателство, представител на Обама посети Евросъюза проведе много срещи и поиска сътрудничество от наша страна. Сътрудничество при условия, които току-що чухме. Освен освен всичко останало, стана ясно, че и ние бихме могли да поставим своите изисквания и на първо място сигурността на държавите членки. И е така, бих искал да напомня взетото от някои държави членки решения, като моята собствена страна Испания, която в момента е ротационен председател. Бих искал да се обърна към Испанското председателство с въпрос дали възнамерява да предприеме допълнителни мерки, за да хармонизира отговора на държавите членки по въпроса за съществуващите напоследък все повече въпроси в Йемен. Или това ще се остави на добрата воля на всяка държава членка. И на последно място, 100 от 190-те затворника вече са изпратени в родните си страни или в трети държави. 40 ще бъдат съдени в самите щати, но 50 все още няма да бъдат пуснати на свобода, защото няма достатъчни доказателства за тяхното изпращане на съд. Но са особено опасни тези 40 е, е, затворника. Именно затова те продължават да бъдат задържани. Искам да попитам комисията и съвета какво смятат за тези 40 останали, които няма да бъдат съдени в американска е, съдилище. Благодаря. Благодаря госпожа Гомеш от групата на социал социалистите и демократи. <clears throat> Това, госпожо председател, творение на администрацията. Буш, но това не може да бъде направено без съучастието на държави членки от Европейския съюз. Ние трябва да затворим тази срамна страница в нашата история. Борбата срещу тероризма, Шенген, всичко това е свързано. Трябва да имаме общ европейски отговор за, във връзка с освобождаването на затворниците в Гуантанамо, но това трябва да се реши съвместно. Някои държави членки оказаха сътрудничество например, Румъния, Германия, Полша, Великобритания Смята, че това е въпрос на общата външна политика, политика в сигурността. По член четвърти на Лисабонския договор това изисква съвместна солидарност на Европейския съюз. По член 30 от Лисабонския договор необходимо е да излезем с обща европейска политика за закриването на базата в Гуантанамо и за оказване на помощ с е социалната реинтеграция на хората, които са освободени, включително и правото да се съберат със семейството си. Моята държава, Португалия, беше пионер. Ние предложихме помощ на администрацията на президента Обама за постигането на тази цел. И ние вече приемаме хора, които на справедливо са били задържани в Гуантанамо. Благодаря сега от думата на Алде от името на Алде баронеса Ладфорд. Благодаря. Някои европейски правителства участваха активно в незаконно задържане, незаконно прехвърляне, други дадаха подкрепа, други се правеха, че не виждат. Така че това не беше нещо, което се случи някъде там далече. Ето защо нашият интерес се запазва. Разбира се, евродепутатите отдавна настояват за закриването на базата и се зарадвахме, когато президента Обама обяви, че базата ще бъде а, закрита. Трудно е да се премах, да се преодолят последиците от а, Джордж Буш, но какво да правим с 300 души? най-добрата реакция срещу дейността на терористите е присъдата. Ние ще продължим да настояваме европейските правителства да приемат повече задържани от трансатлантическа солидарност и от чувство за вина в съучастието и ще ще се противопоставяме срещу заплахите. Съединените щати не могат да заселят че никой от 17-те на своята територия. Един английски жител вече се е заселил. След 8 години все още е в а, не, неяснота и несигурност. Може би английското правителство се постигнало договореност да го изпрати в Саудитска Арабия. Той е пряк свидетел на изтезанията, както на своето, така и на, на други. А, и би било много удобно да се попречи той да свидетелства пред английски съд. Както казах, приветстваме усилията за закриване на Гуантанамо, но смятаме, но ние сме против всяка злоупотреба. Европа трябва да направи повече. От името на зелените, госпожа, госпожа Хаутала, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Е, господин председател съвета, вие споменахте представителите на американската администрация те се срещаха с евродепутати в Брюксел. Разбира се, парламента може да бъде в една основна ключова позиция да насърчи държавите членки да подпомогне закриването на базата в Гуантанамо. И ясно е, че Гуантанамо продължава да бъде символ на несправедливостта. И е от интерес за Европа тази база да бъде закрита. Днес изразяваме редовното становище на Европей... Европейския парламент. Казвали сме на американците, че не искаме да говорим само за заселването на задържаните от Гуантанамо. Ние искаме да водим разговори с Съединените щати за тяхната политика в сферата на центровете за задържане, в сферата на наказателното право, защото те трябва да спазват върховенството на закона и да се надяваме, че те ще ни приемат сериозно и че ще се проведат наистина тези заседания и тези разговори с американската страна. И накрая, госпожо председател, искам да подчертая, че Европа трябва да си подреди собствените собствената къща във връзка с незаконното задържане. Трябва да продължим започнатата от нас работа, защото Европейския съюз все още не е хвалил светлина върху ролята на държавите членки в сферата на незаконното задържане. За групата на е, европейските консерватори и реформатори е, една минута, господин Чернецки. Благодаря, госпожо председател. В светлината на това, което каза госпожа Хаутала, аз смятам, че трябва да кажа, че няма солидни данни, които да говорят за съществуването на тайни центрове за задържане в Европа, поне що се отнася до Полша. Сега да се върнем на въпроса за Гуантанамо. Много значително е, че обсъждаме тази тема в момента, в който на власт е администрацията на Обама. Виждаме пределно ясно, че това не е само резултат от ужасяващата политика на Джордж Буш. Нещата са по-сложни. Казвам това, защото представителя на испанското правителство качеството му на председател на съвета, говори за сегашната американска позиция. Също така бих казал, дами и господа, че е много хубаво това, че Европейският съюз говори за жертвите на тероризма. Искате ли да отговорите на въпрос на госпожа Хаутала? Госпожо председател, просто се позовах на казаното от моята колежка от групата на зелените. Ще отговорите ли на въпрос на госпожа Халтова? Госпожо председател, Господин Чернецки може би не знае, че на 22 декември 2009 година едно европейско правителство призна за първи път, че територията, територията му е имало такъв център за задържане. Комисия на Литовския парламент обяви, че затвор на ЦРУ е функционирал на литовска територия като част от борбата срещу тероризма. Литовското правителство е участвало в създаването на тази декларация. Искате ли да отговорите? Благодаря ви за тази забележка, но мога да ви информирам, че представлявам Полша, а не Литва. Благодаря. Следващият оратор е господин Шолц от Обединената европейска левица за една минута. Госпожо председател, уважаеми колеги, приветствам сърдечно факта, че Европейския парламент има още една възможност да обсъди незабавното закриване на Гуантанамо. И се радвам, че колегите призовават държавите членки и Европейския съюз да действат твърдо. Това наистина е един проблем на трансатлантическото сътрудничество. Близо 800 души бяха изпратени в Гуантанамо в нарушение на Женевската конвенция на наказателното право и на условията за хуманно третиране на задържани. Американските власти се отбягват отговорност. Ние осъждаме това и призоваваме комисията да повдигне отново въпроса за споделената отговорност във връзка с незаконното задържане на затворниците, на лицата в Гуантанамо. Използването на мъчения в Гуантанамо е в грубо нарушение на законите и призовавам комисара Аштън да настоява пред, пред американските власти. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от западните Мидланд там, където са настанени бивши задържани лица от Гуантанамо. Аз смятам, че транспортирането на лица от една страна в друга, за да бъдат съдени и да бъдат а, а, за, хвърли в затвора, е в нарушение на естествените права на човека. Мога да ви дам списък с английски граждани, които са били хвърлени в затвор по този начин, в ужасяващи затвори, не в ръцете на ЦРУ и програмата за прехвърляне, а на държави членки на Европейския съюз в рамките на Европейската заповед за задържане. Така че преди да осъждате Съединените щати, погледнете се в огледалото и се вижте на какви лицемери приличате. Благодаря ви като независим член. Господин Обермайер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Закриването на Гуантанамо е очевиден признак за това, че Съединените щати признават за нарушението на правата на човека. Приветствам това Словакия, Унгария, и други държави членки са се съгласили да приема задържани лица. Вярвам, че държавите членки трябва да разберат, че в съответствие на Шенгенското споразумение ще има свободно движение на хора. И възниква потенциална заплаха за сигурността в е, новите приемни държави. Следователно трябва да се проведе оценка на въздействието на задържаните лица и за това защо тези лица не могат да останат в Съединените щати. Сега от името на групите господин Коелю за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин представител на ротационния съвет, Гуантанамо бе една от най-грубите грешки на администрацията Буш и наруши много международни споразумения за насилственото разселване, за забраната на мъченията и изтезанията, презумпцията за невиновност и така нататък. Наистина е важно да се затвори този център, за да може Съединените щати отново да си възвърнат моралният имидж, моралното уважение на останалия свят, което загубиха поради тази злощастна грешка. Желанието на Обама да следва именно този път е трудна задача. И освен това нямаше съдействие, не получи съдействие от Американския конгрес. Тук в Европейския парламент често сме на различни мнения, но консенсусът е, по отношение на този срамен затвор беше повсеместен. Взехме единодушно решение Министерския съвет на министрите на външни работи да изискат това закриване. Както посочи господин Сал, Сала Франка, Белгия, Унгария, Франция, Обединено кралство и други държави членки поеха ангажимент да приемат бивши затворници. Това решение принадлежи на всяка държава членка, но е подчинено на европейската координация. Когато няма граници, трябва да има обща информация. Господин комисар, господин представител на ротационния съвет. Аз съм загрижен от това, че ситуацията продължава да се затлачва. Какво можем да направим, за да помогнем? Какво можем и не правим? И защо не го правим, по ваше мнение поне? Благодаря ви. Госпожа Мунис Уркиса. Благодаря. Да, Гуантанамо бе юридическа и хуманитарна катастрофа и плащаме всички срама на администрацията Буш и неговото презрение към международните договори. Обама започна добре преди година, когато заяви, че това е първото му решение, първото му действие, за да може да умие очите на Съединените щати пред света и един жест на добра воля към мюсюлманската общност. Това слово бе произнесено на 22 януари миналата година. Цяла година изтече от тогава и все още има 122 затворника. Ако искаме нашето стратегическо партньорство с щатите да продължава в приятелски дух, трябва да подкрепим президента Обама и да приемем бивши затворници. Испания вече е приела затворници на основание на съвместната декларация от 15 юни миналата година. И ако технически това са едностранни суверен, суверенни декларации на отделните държави членки, в крайна сметка става дума за едно съвместно солидарно действие на Евросъюза, нещо, което ние тук в парламента многократно сме изисквали по-специално групата на социалистите. Така наречените 50 затворници, които могат да бъдат ресоциализирани, за тях можем да се погрижим и да се опитаме да ги разселим в държави, някои от държавите членки или в страните от шенгенското пространство. Съществуват вече такива механизми за социално за социализиране на бивши затворници. Благодаря. Господин Вагел, за една минута. Първо, бих желал да благодаря както на представителите на съвета, така и на комисията за проактивната позиция по Гуантанамо. Това е, Гуантанамо е аномалия, тя беше срам още от самото начало на своето откриване. <clears throat> може би ще бъде възможно да се намери малко повече разбиране още от самото начало. Нещата обаче продължават и наистина е срам за всички нас, които вярваме в ценности, като зачитането на правата на човека и основните свободи. Тази сутрин прочетох нещо от съвместните е, сили, военни сили в Гуантанамо, може би този текст ще ни, ще ще ни накара да се е, смеем, ако не беше толкова сериозно. Затова ние призоваваме президента Обама да закрие е, това Госпожа Флотра. Благодаря и аз смятам, че Европа трябва да направи всичко възможност да накара държавите членки да поемат своята отговорност и да приемат е, нези от задържаните, които са невинни. Те трябва да бъдат приети и да се радват на сигурност. Всички знаем обаче, че закриването на Гуантанамо не е края на проблема с е, нарушаването на правата на човека, нито в Европа, нито в САЩ все още е допустимо да се задържат лица по, превентивен, по превентивна причина. Аз мятам, че ние, ние отдавна говорим за това от на 22 декември следва да е, аплодираме това, което каза госпожа Халтала. Все още не сме на... формулирали заключението от тази нелегална практика за е, центровете на ЦРУ в Европа. Ние трябва да понесем всички последици от незаконните практики, които доведоха до възможността да съществува базата в Гуантанамо с съдействието на европейските страни. Няколко души са поискали да се изкажат в процедурата спонтанни изказвания. Ще дадем възможност на всички да се изкажат, ако, се, ако спазите регламента за изказване, госпожа Торти. Euh, Рашида Дати, благодаря госпожо председател. И съвсем наскоро научихме, че Центъра за задържане в Гуантанамо няма да бъде е, да бъде затворен през 2010, а 2013, преди края на мандата на Обама. Не знам защо защо това се случи, но пак е обект за радост, защото все пак процедурата продължава, не стига до задънена улица. Често критикуваме Съединените щати, често виждаме гредата в чуждото око и не виждаме сламката в нашето или по-скоро обратното. Американският министр на правосъдието ми разказа всъщност за какво става дума, колко е трудна и обширна тази задача и колко често те се натъкват на нежелание от страна на европейските си партньори да си сътрудничат и да приемат затвор затворници на европейска територия. територия американците всъщност са се отказали да търсят нещо, което ние систематично напоследък им отказваме. Благодаря. Дякувам вам pekne. Пречо ма Европска уния знаша dôsledky американски... Следващи урок и еднодушие алибистически поведать. Защо Европейски съюз трябва да заплати цената, която трябва да заплати самия, самата Америка, тъй като това е тяхна политика? Американският президент бе подкрепен от мнозина, защото по време на предизборната си кампания обясняваше как ще се справи с този проблем. А ние какво правим? Седим и го гледаме. От друга страна, не забравяйте, че ние участвахме в този конфликт. Европейският съюз е част от света, е, светът е недоволен. Но, в крайна сметка, се намираме на едно и също място, заедно с американците, когато става дума за терористични атаки. Трябва да погледнем какво може да направим по отношение на превенцията, да направим всичко възможно, така защото да помогнем на хората да се реинтегрират в обществото, да станат част от ежедневието. Благодаря господин Ромева и Руеда. Благодаря. Искам да подчертая един елемент, който беше засегнат от госпожа Флотре. Много важно е да се помогне на администрацията на Обамо при затварянето на Гуантанамо. Ние призоваваме за това отдавна. Ние в Европа трябва да окажем нужната подкрепа. С други думи, да приемем лица, които, за които не моли американската администрация. Но има някои е, осложнения поради свободното движение в Европа. Важно е да се затвори е, Гуантанамо, но трябва също и да отчитаме европейската отговорност. Европа не трябва да отвръща глава, когато Министър-председателят на Португалия беше председател на Европейския съюз. Той позволи прилитане на самолети на ЦРУ, което не трябваше да се случва. Господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. Всички сме съгласни да подкрепим решението взето от Съединените щати за затварянето на Центъра за задържане в Гуантанамо. Всички, някои държави членки приеха да приемат някои от задържаните. Това е част от нашите съвместни усилия с САЩ. Всъщност те отвориха този център за борбата срещу тероризма, но това не трябва да се възпроизведе е, в света, а още по-малко в Европа. Ще има доклад от Съвета на Европа през март, където се Говоря за Великобритания, Полша и Румъния, където вероятно се задържат нелегално някои лица. Не можем от една страна да осъждаме американците и да изискваме затварянето на но в същото време да приемаме подобни явления да се възпроизвеждат и тук, на, тук при нас. Всеки трябва да поеме отговорността си. Благодаря. Следващия Искам да започна с това, което каза оратора преди мен. Той заяви, че неразрешени а, е, места за задържане е имало в Румъния и в Полша. Аз трябва да ви кажа, че няма никакви доказателства, че е имало такива места за задържане в Полша. Това беше на първо място. Сега на второ място. В тази стая, в тази зала, извинете, няма никакъв дебат по отношение на това дали трябва да спре да съществува Гуантанамо или не. Всеки го вижда с невооръжено око. Знаем обаче, че ще бъде много сложно да се освободим от Гуантанамо. И затова въпросът ми е следния. Имаше ли някакви промени, що се отнася до техниките за задържане на а, лицата. Използваха се много методи. Те са оставени без сън на много нощи наред, т.е. различни техники за водене на разпит. Сигурни сме, че такива нехуманни техники са прекратени. Следващи оратор. Госпожа Мовай. Благодаря. Е, радвам се да чуя, че колегите ми са толкова отвратени от сериозните нарушения на човешките права, които се случиха в Гуантанамо. Но трябва да се предприемат и следващите стъпки. След като направим тези речи и да преминем към действия. Дванайсет души от политическата опозиция в Унгария са предварително задържани. Тяхните човешки права вече се нарушават цяла година така както се случваше и в Гуантанамо. Искам да помоля колегите да вдигнат ръка, ако искат този въпрос да бъде разгледан сериозно. Аз бих искала да ви помоля за подкрепа с вдигане на ръка. Благодаря. Сега давам думата на министъра за отговор. Благодаря, <clears throat> señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да отговоря на конкретните въпроси на господин Шоц и господин Салафранка. Първи случай е Йемен. Нямам впечатлението, че е взето решение или че ще се вземе скоро във връзка с взаимоотношенията с Йемен. За ситуацията на яминицките е, затворници в Гуантанамо. Ситуацията в Йемен е предмет на заключение на съвета за външните работи, който се проведе е, за първи път в Европа, защото до сега имаше само съвети, обикновени съвети за външните работи. И след този измерен съвет имаше заключение и резолюция, приканваща Йемен да проведе програма за реформи. Но там изобщо не се споменава въпроса с Гуантанамо. Ние подкрепяме напълно тези заключения. И като знаете, 27 миналия месец има конференция в Лондон, също в тази подкрепа. Що се отнася до евентуалната промяна на статута на залива Гуантанамо, тази територия? Става въпрос за споразумение между Куба и САЩ от 1903 година, така че това си е изцяло техен въпрос. Мисля, че въпреки това има пълно съгласие за следното. Затвора в Гонтанамо представлява дълбоко нарушение на правата на човека. Това е нарушение на всички права на правния ред. Така че, разбира се, не можем да приемем това положение и, и не бива то да се възпроизвежда. Ние го критикуваме като Европейския съюз и искаме това да се поправи и за това сътрудничим с президента на САЩ, който реши затварянето на Гуантанамо. Той поиска Гуантанамо да бъде затворен. Но той поиска не само това, той пожела да има и преразглеждане на цялата наказателна политика в САЩ. Възоснова на това казаното тук за необходимостта за затваряне на центъра в Гуантанамо за нарушение на човешките права, се оказва напълно правилно. Знаем също така, че има и друг, други нарушения от други държави по света, от цял свят, държави от Европейския съюз включително. И не можем съответно да кажем, че не трябва да затваряме но просто защото има нарушение на човешките права и другаде. Така че за сега говорим за затварянето на Гуантанамо. Европейския съюз и САЩ работят съвместно по този въпрос. Цитирах декларацията от 15 юни 2009 година, където и двете страни, САЩ и Европейския съюз, се ангажираха да работят за задълбочаване на цялото досие по правата на човека и борбата срещу тероризма. Правата на човека, които са били нарушени в затвора на Гуантанамо. Но в контекста на борбата срещу тероризма, там се казва, че трябва да се спазят основните права и свободи и да се спазва правови ред. Така че е важно ние да следваме тази линия, очертана тогава. Съгласен съм с господин Коелю, който каза, че е важно Съюза да сътрудничи именно в тази посока. Тук обаче не става въпрос само за решение за затваряне на му, взето от е, САЩ, защото проистичат сериозни проблеми. Точно това казах и първото си изказване. Трябва да се признаем, освен това, че президента Обама извършва истинско прекъсване на всичко това, което се бе вършило в миналото. Страницата се обръща не само за Гуантана, но за всички от тези практики, които са преобладавали в му и другаде. Точно за това приветстваме решенията на президента Обама. Той сложи край на програмата, според която не се позволяваше всички тези затворници да не бъдат в регистрите на червения срок, червения кръст. Американците следователи вече не могат да се позовават на техники на разпит, които са от областта на инквизицията и на измъчването. За това казвам, че просто се обърна една страница. Освен това се преразгледа политиката на трансфер на затворниците, така че международните е, закони да бъдат спазвани. Приветстваме всичко това. Казахме го в съвместната декларация. Приветстваме факта, че има визия, дългосрочна визия в областта на наказателната политика на САЩ и всичко това в контекста на борбата срещу тероризма. Казали сме изрично, че всичко това включва желанието на САЩ да процедират на преразглеждане на всички мерки от декрета от 22 януари. 2008 година на господин Обама. И така, както каза госпожа Монис, трябва да има сътрудничество с САЩ. Няколко пъти вече Европа критикува този затвор. Сега вече трябва, доколкото е възможно, да сътрудничим. Съществува, разбира се, американски суверенитет и американски закони в тази област, а от друга страна и ние имаме ограничения, защото от наша страна, европейска страна, трябва да решим дали трябва да приемаме или не затворници, които идват от Гуантанамо. Така че позицията на съвета е ясна, трябва да има сътрудничество, но спазвайки задължително правото на сигурност на всеки наш съгражданин. И освен това трябва да се отчитат и други критерии и други принципи. За това ние сме за сътрудничеството. Така както и госпожа Коменс го каза, трябва сътрудничество между САЩ и Европейския съюз, но трябва също така сътрудничество между държавите членки. Вътре в Европейския съюз трябва да сътрудничим помежду си, трябва да имаме диалог помежду си. Освен това, една част от този диалог стига отвъд въпроса за Гуантанамо. Това се каза в някои от изказванията тук. Например, в изказването на госпожа Отанат. Се каза, че е задължително да имаме диалог по тези въпроси с Съединените щати и във връзка с различните престъпления, извършени от терористите и във връзка с съдбата на различните затворници. Това са теми, които трябва да задълбочим за бъдеще. И повтарям, поддържаме този задълбочен диалог с Съединените щати. В заключение искам да сигнализирам, че съществува ясна позиция от страна на Европейския съюз във връзка с Гуантанамо. Има позиция за затварянето на Гуантанамо. Тази позиция е напълно ясна. Става въпрос за ненарушаването по какъвто и да било повод на основните права и свободи. И така, точно в този контекст трябва да сътрудничим с САЩ, защото е ясно, че има обрат в американската политика и във връзка с наказателната политика, и във връзка с начините на разпит, и във връзка с центъра в Гуантанамо. Затова в позицията на Съюза се казва, че е необходимо истинско сътрудничество с САЩ, за да постигнем общата ни цела, именно затварянето на Гуантанамо. Благодаря. Благодаря, имате думата, казва председателката на комисаря. Благодаря, казва господин комисаря. Първо искам да кажа, че ние наистина вярваме, че е в интерес на всички ни, на всички нас в Европейския съюз да закрием базата Гуантанамо като център за незаконно задържане Както съм казвал, ние очакваме съвсем близкото бъдеще да има напредък по този въпрос от страна на американското правителство. Що се отнася до казаното от колегата, ние считаме, че основната отговорност за Гуантанамо е на плещите на САЩ и Европейския съюз чисто и просто трябва да подпомага САЩ при разрешаването на този проблем. Вече са предприяти важни стъпки от администрацията на господин Обама. Те бяха споменати от господин министъра в отговор на въпрос на господин Замка. Трябва обаче да се каже също така, че господин Обама прекрати всички тези техники за разпит, които предизвикваха е, възмущение по цял свят. защото по отношение на въпрос на господин Салафранка за 50-мата задържани, е, чиято съдба още не е решена. Ние считаме, че американската администрация ще предприеме съответните мерки да разреши тези 50 случая и те ще получат е, статут, е, който да е сходен на онези е, преди тях. Европейската комисия не е получила доклада на специализираната група, така че не можем да ви дадем някакви пояснения, но най-общо казано считаме, че е нужен надлежен процес за всички. А, и накрая – Считаме, че трябва да продължим да подкрепяме един координиран подход в Европейския съюз в това отношение. Е, бихме се радвали на, на местата на парламента, както и приноса на парламента. Председателката, дебатът приключи. И с това преминаваме към следващата точка от дневния ни ред и това всъщност е един устен въпрос към съвета и комисията, ключови цели за конференцията на страните по конвенцията за международната търговия за страшени видове от дивата флауна и флорда или ЦИТЕС. Давам думата на господин Лайнен.